Ladies, gentlemen, colleagues. Дами и господа, колеги, предлагам да започваме. Разполагате с проекта за дневен ред. Има проблем с гласуването по доклада на Джаспи, тъй като беше решено на последното заседание на координаторите да отложим гласуването. Но нямаме все още постигнато съгласие дали а, да бъде фиксирана датата. Обеден съм, че ще бъде направено и искане за включване в дневния ред за 3 март. Аз лично бих подкрепил такова предложение за промяна, по което ще вземем решение по-късно. Независимо от този проблем, трябва да приемем дневния ред. Uh, uh, Както обикновено, имате списък на въпросите. Ако някой проявява конкретен интерес към дадена тема, може да се обърне към секретарията. Първа точка се отнася, има предвид първа точка по същество, е предоставяне на допълнителна макрофинансова помощ на Грузия. Сега ще имаме първи обмен на мнения по този въпрос. Аз съм докладчик по темата. Комисията предлага допълнителна финансова помощ за Грузия на стойност 46 милиона евро, половината от които ще бъдат предоставени под формата на безвъзмезна помощ, а останалата половина под формата на заем. Както вероятно се спомняте, последната макроекономическа помощ, е, която разглеждахме в е, нашата група се отнасяше за Украина и Молдова. Ние искаме да докладваме пред парламента за прилагането на инструмента. Целта ни беше да се подобри прозрачността и отчетността на предоставената помощ. Този път комисията следваше това, което беше договорено от парламента и съвета по последните две предложения. Затова текста за финансова помощ за Грузия е в пълно съответствие с предишните ни решения. Така както беше в случаите с Украина и Молдова. Ето защо ние можем да решим да приемем това предложение съгласно упростената процедура. Тъй като няма никакви основания да следваме обичайната процедура. Само за да приемем в крайна сметка цялото предложение на Европейската комисия. Това е въпросът ми към вас. Дали смятате, че бихме могли да следваме упростената процедура, което означава без никакви предложения за изменения към предложението на Европейската комисия с оглед да спестим време. Знаете, че дневният ни ред е твърде наситен с други теми, затова ви давам възможност да си кажете мнението по моето предложение за прилагане на упростената процедура от групата на зелените. Благодаря, господин председател. Въпреки предложението ви за опростената процедура, искам да направя два бързи коментара по същността и един коментар по процедурата. Като се има предвид, че правителството на Грузия сега отговаря с солидарно за войната с Русия, можем ли да гарантираме, че тези средства, които предоставяме като макрофинансова помощ, няма да се използват за военни цели? Можем ли да получим подобни уверения? Комисията може ли да ни даде данни за разходите по бюджета за тези години? В обяснителния меморандум беше поискано от парламента да бъде гарантирана по-голяма прозрачност и докладване от страна на Европейската комисия пред нас. Не знае дали това се, се е случило. Що се отнася до процедурата, струва ми се малко абсурдно, като нов член на тази комисия, че все още разглеждаме всяка макроекономическа а, финансова помощ а, съгласно адхок процедурата, като се има предвид обаче частотата, с която разглеждаме подобни предложения, дали не можем да обмислим създаването на една рамка с комисията, за да не започваме винаги от нулата, когато разглеждаме всяко отделно предложение. Има ли други бележки преди да преминем към отговора на Европейската комисия? Има ли други коментари? Няма. В такъв случай давам думата на господин Темпрано. Благодаря, господин председателю. Що се отнася до първия въпрос, искам да уверя депутата, че средствата за макрофинансова помощ отиват за подкрепа за платежния баланс. Има усилия за подобряване на състоянието на бюджета, договорени с МВФ и Грузия. Този тип помощ е от извънреден характер. Знаете, че предложенията бяха представени преди от, на съвета и на парламента, но съгласно първоначалното искане от преди на парламента, ние обмисляме предложение за рамково споразумение, което ще бъде представено в най-скоро време на съвета и на Европейския парламент. Съгласно графика ни, предвиждаме това да стане през месец март. Председателят имаше и трети въпрос дали Европейската комисия изпълнява ангажимента си да информира парламента за изпълнението на останалите споразумения за макрофинансова помощ. Председателят на комисията, извинете, аз не съм разбрал точно този въпрос. Въпросът е дали, като имаме предвид предишните случаи за предоставяне на макрофинансова помощ за Украина и Молдова, Европейската комисия изпълнява ангажимента си да информира парламента за изпълнението на тези споразумения. Да, господин председателю, ние ще представяме всяка година доклад за изпълнението на макрофинансовата помощ преди края на месец юни. Що се отнася до ситуацията с Молдова, се радваме да кажем, че първият транш вече е отпуснат. Вероятно някои от вас знаят това. С Украина все още продължаваме преговорите за условията и преговорите се оказаха не съвсем леки, въпреки че постигнахме съществен напредък през последните седмици. Има някои въпроси, които са съществени за Европейската комисия, за съвета, по които не сме постигнали напредък все още и ще ви информираме своевременно за изпълнението на това споразумение за макрофинансова помощ. Председателят. Надявам се, че това отговаря цяло на поставените въпроси. Ако нямате възражения на предложението, което направих, Считаме, че то е прието без никакви възражения. Предложението се счита за прието без изменения. Аз ще докладвам в пленарна зала за резултата. Сега преминаваме към четвърта точка от дневния ред. Съюз за иновации. Преобразуването на Европа в, за а, серио, периода след преодоляване на кризата. Отговарящата комисия е Комисията по индустрия и научни изследвания. Нашата комисия трябва да изготви становище и за. Вайдере от НП е докладчик по становище от името на нашата комисия, но тя не е тук, затова Каспари ще я замести. А, господин председател, няма да я заместя, просто ще прочета нейния текст. Госпожа Велдере ме помоли да прочета следното. Колеги, Позволете първо да се извина за отсъствието си по време на размяната на мнение поради участието ми в технологическо сътрудничество Израел. Това е една конференция, в която предварително имах ангажимент. По отношение на Съюза за иновации, мога да кажа, че както становището на комисията, така и на водещата комисия ще изрази мнението на парламента. За съжаление обаче не съм получила никакви документи, освен предварителния документ преди първото ни обмяна на мнение през януари. Необходимо е, разбира се, нашата реакция да се основава на тези документи, тъй като утре ще представя документа ИТРЕ, за това до петък 14 е отложен крайния срок за внасене на изменения за предложенията. Имайки предвид всичко това, аз и запазвам правото да направя своите предложения. Не бива да се конкурираме с Китай по отношение цените за производство, а нашето конкурентно предимство се крие в иновациите и потенциала. Надявам се, че е необходимо да се предприемат директни действия и действия, които ще имат опосредствено въздействие. Ясно е, че въздействието върху стратегията за иновации върху търговията може да се постигне като първо се увеличи конкурентно способността на Европейския съюз, особено по отношение на Китай и Япония и техните цени, а също така и създаване на благоприятно законодателство. Становището, което в проекта е предоставено на вас, надявам се ви запознава и с защитата на интелектуалната собственост и ноу-хау. По същия начин стоят нещата и по отношение хвърлена технологии към трети страни. Следователно, необходимо е за постигане конкурентно способност и е, шанс за развитие на европейската развойна дейност да има конкурентно способни цени. цени. Необходимо е да се спазват принципите на реципрочност и лоялност. Необходимо е да се намери начин да се гарантират необходимите условия, които да създадат равнопоставеност в тарифите и условията на търговията. Потенциала на Европейския съюз е изключително важен аспект. Иновациите трябва да се основават на зелените технологии, опазване на околната среда, енергийни технологии и използване на всякакви възможности за способност. Необходимо е да се предостави правна помощ на всички нива, включително, що се отнася до малките и средни предприятия, които са водещите участници. Това е края на текста, който госпожа Валдера искаше да прочета от нейно име. Председателя. Благодаря. Ще се протоколира. Ще имате възможност и да се запознаете подробно с текста. На този етап има ли желаящи за вземане на думата? Обикновено не мога да работя, да взимам думата по техническите файлове и досията, но сега искам да използвам тази възможност. И искам да кажа две прости неща. Бих могъл да кажа и 22, разбира се, но ще направя две въпроса, ще задам, за да може комисията да ми даде ясни отговори. Има точка от общо естество и точка от е, е по-второстепенно естество. Какво се прави по отношение на Съюза за иновациите? Може ли да се създава законодателство за иновации? Това на практика е невъзможно. През последните 100 години наистина науката ни показва това и, и се обръщам към комисията с този въпрос. Не можете да създавате законодателство за иновации. Защо, уважаема комисия, мислите, че може да го постигнете? На второ място, по-микронастроене въпроса ми. Преди моето избиране тук, ви е, ведохте директивата за временно заетите. Следователно, сега вече е много по-трудно за хората да бъдат временно заето и много по-трудно е и за стопанската дейност да наема подобни служители. Тоест всичко е насочено срещу тази форма на заетост. И всеки, който ще желае да прави някаква иновация в дейността си, какво ще прави? Ще трябва, разбира се, най-напред да започне да работи по-часово или временно при някой друг, например в магазина. И в свободното си време, което ще им остане, ще отделят време за иновации. Много от тези иновации, може би, няма да е, се окажат е, успешни, но нови, някои от тях могат да се окажат новия Google или новия Microsoft вариант. Затова е, посочвам тези високотехнологични примери в своя въпрос, за, за да мога, надявам се, да получа отговор от комисията. Вие въвеждате тази директива и разрушавате иновациите. Бихте ли дали конкретен отговор? Защо искате да разрушите иновациите с такива законодателни инициативи и директиви, които системно ни представяте? Например, както казах, директивата за времено заетите е точно такъв пример. Благодаря. Председателя. Сега Бих искал да знае, кой ще отговори от името на комисията. Ник Жадел, преди това. Аз не permettrai pas de répondre Няма всъщност да отговарям. Ще оставя думата на колега да отговори на въпроса, но бих искал да кажа, че Имайки предвид факта, че Европейският съюз влива милиарди в научно-изследователска развойна дейност и иновации, е много важно да знаем точно какво, как, как, какво подкрепяме и каква пътека ще очертаем за развитието на Съюза след кризите. Ако се върнем към економическата история, ще видим, че държавата се намесва за да се промени посоката или за да се подкрепят определени социално-економически сектори по, по, по конкретен начин. Според мен, сега след кризата, Европа продължава да прави онова, което е правила и до сега иска да направи всичко едновременно, подкрепяйки економика, която е част от изминал период, а същевременно иска да изкове економиката на бъдещето. Докладчика споменава, че трябва да има преход към зелена економика, но интересно би било да се види какво правят основните економически партньори Китай, Южна Корея някои от американските държави, що се отнася до иновациите, плановете за възстановяване на економиката. Мисля, че те са насочени именно към економиката на бъдеще, економика, която се основава на економии на енергия и а, внимание върху тези сектори, които ще им дадат възможност за по-голяма конкурентна а, по-голямо конкурентно предимство в бъдещето. Мисля, че Европейския съюз трябва да насочи вниманието си именно към подобни технологии. Зелени технологии, иновации, да, вниманието ни трябва да е насочено към това, но също така и към е, интелектуалната собственост – и начина за изграждане на иновациите, според мен, върху патенти. Много сериозна система, система, която ще възнаграждава иновациите, ще ги стимулира, а също така и ще гарантира достъп до тях, а също така използване на технологиите, които са насочени към борбата с промяната в климата. Чарлз Магра има думата. Благодаря. Е, също искам да говоря от името на докладчика в сянка, от името на нашата група Джо Хигинс, който също насочва вниманието си върху света по средата на кризата или след е, кризата в Ирландия. Той би искал да ви запознае с някои аспекти и използвайки казаното от господин Жадо, бих искал да засегна следното. Комбинацията между технологичните проблеми и социалните проблеми. Какво означава това? Социално-економическата криза, която в момента е факт за Европейския съюз и когато, още, когато пристигне края на този криза, когато дойде, очевидно политиката за иновация трябва да да ни помогне да преодолеем безработицата, да има социално въздействие нашата политика. И трябва да решим точно в кои сектори, в кои области ще насочим усилията си, за да не допускаме големи части от нашето население, от гражданите да бъдат изключвани от програмите. А също така от името на Конгреса на синдикатите, немските, немския председател. Искам да предам думите му, насочени към срещата с Авко. По отношение промяната на договора за макрофинансовия контрол – И така искам да направя препратка към дебата, който водим в различните комисии, насочен към отговорността на Европейския съюз и комисията и държавите членки, наистина да иновираме економическото си развитие, така че да отговорим на предизвикателствата на бъдещето. Джо ще предложи конкретни изменения към доклада, така че в рамките на нашата комисия да можем да дискутираме тези аспекти. Благодаря ви. No Няма други поискали думата, така че давам думата на комисията. Hello, um, I have to announce that uh, the и така, комисията, искам само да кажа, че човекът, който отговаря по тези въпроси от нашия отдел отсъства в момента, така че ще отговорим на въпросите ви в писмен вид. Записала съм си всичко, на което трябва да се отговори. Председателят казва, че се надява да има добра причина за това да няма никой от комисията, който да може да отговори на въпросите защото в крайна сметка това е инициатива на комисията и тук се обмисля проекто доклада. Комисията осъзнава това. Така че, според мен е неприемливо комисията да не може да осигури човек, който да може да отговори на въпросите, които се поставят тук. В крайна сметка, силно вероятно е тук да се поставят въпроси, на които да трябва да се отговори. Да се надяваме, че това няма да постави началото на един прецедент, Надяваме се, че комисията ще успее да отговори на въпросите в следващите няколко дни и ние да успеем да се възползваме от отговорите на комисията. Само една забележка тук от моя страна. И така, господин председател – вие обикновено наистина взимате думите от устата ми. Но в крайна сметка това е парламентарна комисия, която трябва да следи какво върши комисията. Това е доклад на комисията. И самата идея, че някой не идва тук и не дава никакви причини за своето отсъствие – е неприемливо, защото толкова много хора в крайна сметка работят за комисията. Трябва да се предположи, че ще бъдат зададени определени въпроси, на които трябва да се даде отговор. Ни, в самият факт, че не се прави дори минималното от това, което е необходимо, не се следи това, което се разглежда в отделните комисии в парламента, показва, че всъщност това е една неприемлива ситуация. Тук ми позволете да задам този въпрос на комисията. Защо човекът, който отговаря за тези въпроси, не може да присъства тук? Председателят може би се е случил някакъв инцидент, някаква злополука, която е попречил на колегата да присъства тук. Всъщност аз имам едно а, предположение. Аз всъщност това бих могъл да предположа, че комисията няма да изпрати човек, тук, който да отговори на въпросите, само защото се е случила много-много сериозна злополука. И тук ние започваме да се притесняваме, изразяваме личните си притеснения за тази страшна злополука, която може би се е случила и се надяваме, че човекът бързо ще се възстанови.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 Очевидно, вие не сте осведомени, както вие, така и секретарията, че няма да присъства представител на комисията, който да отговори на въпроси, така че може би наистина е, се е случило нещо извънредно. Така че наистина предлагам е, да е, отложим разглеждането на този е, въпрос. Може да изместим точката от дневния ред към края на нашето заседание, така че в крайна сметка пък комисията да успее да изпрати заместник. Председателят, дали това предложение е приемливо за комисията? Комисията, само да поясня защо човекът отсъства. Господин Диограф просто не успя да дойде тук, така че аз ще го замествам тук, записвам си вашите въпроси, а той ще ви отговори своевременно. Председателят, какво имате предвид под своевременно? Какво означава своевременно? Днес ли? Какво? Okay. We take uh, notice from this. Uh, Добре, отбелязваме невъзможността на комисията да отговори на въпросите на този етап. Има ли някакви коментари от страна на докладчика, господин Каспар и дали има какво да отговори тук? Крайният срок за подаване на изменение 14 е този месец 6 часа след обяд. Сега нека да продължим към точка 5 от дневния ред. Външните измерения на социалната политика, популяризирането на стандарти по труда и социални стандарти и европейската социална корпоративна отговорност. Това е становище на Комисията по заетост. Комисията по заетост всъщност е отговарящата комисия. А както знаете, нашата комисия прие доклад по доста сходна тема. Така че ми се трябва доста разумно и ние да допринесем към доклада, който се изготвя от страна на Комисията по заетост. А, ние вече имахме възможност да обсъдим темата в дълбочина. Поради тази причина направо преминаваме към а, обсъждане на проекто становището. Докладчикът е Токия Саифи. Имате думата. Много благодаря, господин председател. Извинявам се за гласа си, обаче съм настинала. Въпреки всичко, обаче направих всичко възможно да присъствам тук този следобяд. Радвам се, че получих разработването на този доклад, защото това отговаря на предходната работа, която свършихме по предходния доклад, който беше прият от нашата комисия. Беше ми зададен въпросът защо текстът, който съм предала за обсъждане е толкова кратък. На първо място трябва да се обмисли ролята на институциите, които са включени в, в това становище, например МОТ и СТО. Наистина, чрез сътрудничеството между тези организации, тези институции могат да се постигнат добри резултати. Доколкото знам, има организации, които вече разполагат с работни групи по този въпрос. А също така исках да спомена и нашия стремеж да включим споменаване на корпоративната социална отговорност в споразуменията, които, включваме, които включваме с трети страни. Вече напоследък виждаме, че тази идея получава широката подкрепа на Европейския парламент. Надявам се, че идеята е представена и на други институции и организации и тя ще бъде включена и по време на провеждането на преговорите. Също така трябваше да спомена задължително и малко малките и средни предприятия. Много са важни малките и средни предприятия в разпространяването на европейските ценности, както и корпоративната социална отговорност по целия свят. В крайна сметка всяка една компания, независимо какви са нейните размери, има своите отговорности тази категория малки и средни предприятия включва много компании, много фирми с много разнородна дейност, така че ние трябваше да включим инструменти, които да гарантират покриването на цялата категория. Споменавам ги тук, защото искам да прикува вниманието на Европейската комисия точно към тези компоненти. В крайна сметка ще се изготви предложение, което ще касае международната дейност на малките и средни предприятия. И тук тези разсъждения наистина трябва да бъдат взети предвид. Още някои допълнителни точки за това дали социалната корпоративна отговорност трябва да бъде задължителна или доброволна. До този е, момент Европейския парламент винаги се е обявявал против въвеждането на задължителна корпоративна социална отговорност, но вече напоследък виждаме, че тази позиция трябва да бъде променена. На второ място, какво трябва да се случи, ако тези разпоредби не се спазват от, страна на нашите партньори? Какво трябва да се случи? Какви санкции трябва да бъдат налагани, ако има не спазване на тези разпоредби? До този момент такива едни санкции са били наистина много а, меки. Ние наистина обмисляхме по-сериозните санкции, ако не се а, спазват тези а, клаузи. Председателят, а, според мен вашият глас беше много ясен. Нека да дам думата и на а, други членове на групата на социалистите и демократите. Техният представител обаче не е тук сред нас, защото той е на делегация в Африка. Дали има някакви а, други коментари от страна на колегите? Господин Шуц. Danke, много благодаря, господин председател. Аз също ще присъствам на социалния форум в Дакар и според мен обсъждането на тази тема тук е от изключително значение. Както обаче казах и преди това, просто не исках да пропускам заседанието на нашата комисия. Според мен този доклад е много важен. И а, цялата идея, която се съдържа в доклада, трябва да бъде подчертана и трябва да бъде подсилена. Нашата група подготвя поредица от изменения, които ние ще а, предадем. Именно и, тук се разглежда и въпроса за това дали корпоративната социална отговорност трябва да бъде доброволна и дали това е достатъчно. нека ви дам един пример. суровината, която се използва суровината, която се използва за производството на шоколад в Кот Дивуар. И ситуацията, при която се включват подизпълнители, показва ясно, че трябва да се а, спазват правилата, свързани с корпоративната социална отговорност, но те се, не се спазват от страна на европейските компании. Така че ние, нашата комисия, трябва да вземем всички тези детайли предвид и трябва да приемам определени санкции, които да бъдат налагани, за да се предотвратят такива практики. Ние ще работим в тази насока. В по-нататъчните дебати по този доклад ние ще се опитаме да разработим една по-подробна версия във връзка с корпоративната социална отговорност, върху която да се упражнява надзор от страна на Европейския парламент. Трябва да се включват и различни други измерения, като например екологичната съобразност. Благодаря. Камера. Е, господин Камбел. От европейските консерватори и реформатори. Да, благодаря, господин председател. Искам да кажа нещо за корпоративната социална отговорност. Преди да стана депутат, аз работих в сферата на връзки с обществеността на големи корпорации. Много важно е този ангажимент да остане доброволен. Защото когато една корпорация избере да бъде социално а, отговорна, това говори много за нейните а, ценности. Няма никакъв смисъл да им се налага като задължение, защото а, този принцип има а, значимост само ако бъде доброволно Прият от корпорациите. Затова трябва да остане доброволния принцип. Благодаря. Нека сега да изслушаме представителя на Европейската комисия, госпожа Магдалена Руда. Аз съм Кристин Трайбер. Радваме се, че Европейския парламент разглежда въпроса за външното измерение в проекто резолюция и че вашата комисия дава своя принос. Ние искаме да продължим диалога в сферата на заетостта и социалната политика, както в двустранните и многостранни отношения с партньорите на Европейския съюз. Както подчерта докладчикът, ние силно подкрепяме и сме за засилено сътрудничество в световен мащаб, където социалните цели трябва да вървят ръка за ръка с економическите. Ние също отчитаме ролята на МОД в управлението в света. Ние искаме да се насърчи устойчивото развитие, достойния труд, корпоративната социална отговорност чрез търговската политика и в частност чрез споразумения за търговия и за инвестиции. Ние продължаваме да насърчаваме партньорите ни да приемат и да прилагат основните конвенции на МОД и на другите конвенции, които са актуални актуални към момента от МОД. Въпросът беше обсъден в рамките на работата по резолюцията по включването на клаузи за права на човека и спазване на екологичните стандарти. Затова няма сега подробно да обсъждам тези въпроси, но бих искала да припомня, че Европейската комисия продължава да е за това да ангажира държавите партньори вместо да се основаваме само на санкции. Ние сме обсъждали този въпрос. Ще продължим да го обсъждаме отново с вашата комисия. През ноември беше прията е, прият, е, резолюция. Що се отнася до другите аспекти, свързани с търговията, както подчерта докладчика по становище, е важно да има последователност между сегашната проекторезолюция и резолюцията за правата на човека и екологичните стандарти, които да се включват в международни споразумения. Въпросът за корпоративната социална отговорност беше опоменат от докладчика, както и от господин Шолц. Ние много активно работим по изготвянето на прозрачни правила, като отчитаме и международния аспект. Важно е принципа да се прилага доброволно, защото това отива по-далече от юридическата необходимост. Ние искаме да продължим да работим с парламента, както в миналото, с други комисии, като тази по заедостта, за да има прозрачност. Хората, които твърдят, че са социално отговорни, действително да го правят. Отново искам да подчертая, че корпоративната социална отговорност трябва да бъде, корпора... трябва да бъде доброволно прията, а не трябва да бъде по задължение. Благодаря, казва председателят. Сега искам да дам отново думата на нашия докладчик по становище Токия Саифи. Благодаря, господин председателю. Дебатът засегна двата въпроса, които поставих в моето въвеждащо изказване. Дали да бъде доброволно или задължително прилагането. В отговор на господин Шолц искам да кажа, че тук нещата опират и до въпроса за санкциите, до наказанията. Надявам се, че ще получим изменения. Крайният срок, казва председателя, за представяне на предложения за изменение е 14 февруари. 14 февруари до 6 часа вечерта. Точка 6 от дневния ред – Единен пазар за предприемачество и растеж. Това е изготвяне на проекто становище за Комисията по защита на потребителите господин, госпожа Жозефа Андреас от групата на социалистите и демократите е докладчик от името на нашата комисия. Благодаря. Много благодаря, че ми предоставихте този доклад. А, освен това, наистина ще ви бъда много благодарна и за вашия принос към него. Благодаря и на докладчикът от ИМКО, както благодаря и за сътрудничеството, което осъществихме. Беше всичко много добре. По отношение на стратегия 2020, естествено, че Европа трябва да има лидерска позиция в глобалния ръст и сътрудничеството с трети страни е от изключително голямо значение, що се отнася борбата с бедността и постигане на целите на хилядолетието. Ние в нашия доклад се спряхме на редица въпроси, които вече бяха посочени. Първо, проучване въздействието това е наистина много важен аспект, защото най-напред трябва да се разбере дали има положителен резултат е, изпълнението на споразумението, дали е необходимо да се внесат някои поправки. След това клаузата за социална отговорност, е, свързано с трудовоправните отношения. Въпросът сега е дали това да бъде задължително или не. Според нас трябва да е задължително. Разбира се, очаквам всякакви ваши предложения за изменение, но има изключително голяма отговорност по отношение на трудовото право, където се посочва, че предприятието трябва задължително да носи своята отговорност, а конкурентоспособността е ключов елемент от развитието. Развитието също така е област, в която предприятията трябва да проявят своята отговорност. Необходимо е да се опазва интелектуалната собственост, да се води борба срещу фалшификациите, които разбира се водят до изключително много загуби. Също така трябва да се води борба срещу черната економика, ефтината работна ръка различните компании, малки и средни предприятия трябва да бъде в състояние да играят своята роля на международния пазар. Понякога това е напълно невъзможно. Когато имаме споразумение с Китай, Индия или Бразилия, процедурите са много трудни. Особено по отношение на търговете, които следва да бъдат публични и прозрачни искаме да се гарантира социалния аспект на международната търговия. Понякога ни се губи този аспект, а винаги има социално споразумение, което, разбира се, е подпомагано и от двете страни, които сключват споразумението. Искам още веднъж да подчертая, че очаквам с интерес обмяната на мнение и предложенията, които вие ще предложите. Председателя, благодаря. Сега откриваме дебата с Яколино от НП, който е докладчик в сянка. Има думата. Благодаря, господин председателю. Внимателно изслушах казаното от госпожа Андрес, както мога да кажа, че подкрепям много отказаното от нея. Съгласни сме че всякакви затруднения в процедурите трябва да бъдат премахнати, така че вътрешния пазар наистина да е конкурентно способен. Съгласен съм освен това с докладчика по отношение на социалните изисквания и устойчивия ръст, интелигентния ръст, на които тя се позова редица пъти. Разбира се, по-нататък би следвало да се укрепи вътрешния пазар и на ниво предприятия. Много важно е да се подчертае, че именно борбата срещу дъмпинга е необходимо да се позовем на международните е, задължителни споразумения и е необходимо именно това да се посочи. Говорим за изискванията за премахване на всякакви пречки пред свободното движение на стоките. В заключение, позволете да кажа, че моите предложения ще влязат в съответен текст за изменения и се надявам, че в крайна сметка ще стигнем до балансиран окончателен текст. И още веднъж благодаря много на докладчика. Кит Стелър от Зелените. Благодаря, господин председателю. Мисля, че това проекто становище е добре замислено. Може би му липсва малко яснота в целите обаче. Например, не е ясно когато се говори за високи стандарти, дали това са глобални или европейски? В контекста се говори за единния пазар, което би било приемливо за зелените, но освен това става въпрос и многостранни организации, което пък предполага и нещо друго. Така че бих искал да се внесат някои уточнения. По отношение на казаното с преждеговорещите, а именно задължителните социални а, условия и съответно корпоративна социална отговорност. Мога да кажа следното. Ние вече доста време ставаме свидетели как нещата просто не се случват. Затова е необходима промяна. По отношение на липсата на ясна критика а, за новата стратегия на Европейския съюз и глобалните въпроси и участието на Европа в на глобалната сцена. Мисля, че тук има разминаване между стратегията Европа 2020 вътрешно ръста на търговията в международен план, така както е залегнал в този документ. Външното измерение трябва да бъде изражение на вътрешното. И нас ни тревожи начина по който в момента са сложени неща. Повече глобална Европа и политика за глобална Европа, отколкото интелигентен ръст е, в смисъла на Европа 2020. Проектостановището под подкрепя е, стратегията на Европейския съюз за търговия, особено по отношение е, опазване интелектуалната собственост. Ние сме водили значителни дебати в нашата комисия е, относно именно борбата срещу фалшификацията и тук искам да кажа, че зелените всъщност ще предложат изменения по всички тези точки. Благодаря ви председатели. разбира се ще ги разгледаме. Имате думата, вие сте много активен днес. Благодаря. Аз се вдъхновявам от вас, господин председател. Ние също ще внесем някои изменения в тези 50 предложения. Наистина, според нас тези изменения са необходими. Но какво имам да кажа по този въпрос? Защото в крайна сметка тук за първи път разменяме а, мнения, така че ще се огранича към първите 25 предложения. Но ще бъда много кратък. На първо място става дума за патентния закон в Европейския съюз. В Европейския съюз имаме добре разработена патентна система. Тази система е тествана и всъщност излиза, че тази система е много по-устойчива от всякакви нови неща, които могат да се разработят в Европейския съюз. На второ място, общия пазар на стоки и услуги. Слушаме тези неща от 60-те години. Или имаме такъв пазар, или нямаме. И Що се отнася до услугите, излиза, че нямаме такъв общ пазар по отношение на услугите. Освен всичко друго, говорим и за стандартизация на услугите. Много по-добре е, е тези продукти, които съществуват, вече да бъдат продавани на ниво Европейски съюз. Поради тази причина искам да привлека към тази точка вниманието на нашата комисия и на Европейската комисия. Тук може би комисията може да се произнесе. Стига да може да даде отговор, разбира се. Предложение номер 11. Тук става дума за представането на план за енергийна ефективност. Тук можем да оставим това на механизма за ценообразуване. 12, 13 и 15 предложение са много добри за малките и средни предприятия. 15-то предложение е неутрално. Предложение 16-то и 17-то същото време пък напълно спират, спъват дейността на малките и средни предприятия. Сега по отношение на предложение 17-то искам тук да ви привлека вниманието към това, че публичните договори трябва да подпомагат провеждането на други политики. Тоест тук става дума за стоки и услуги, които да са ефективни, да са добри за потребители пазарите или стоки и услуги, които да бъдат определени според това, кое е политически коректно и кое не. В предложение 19 имаме, имаме а, обща консолидирана корпоративна данъчна основа тук говорим за една корпоративна основа в данъчна основа в рамките на Европейския съюз. И тук трябва да си дадем сметка, че това не може да се случва по този начин, че економиката на Европейския съюз не може да съществува с една обща корпоративна данъчна основа, например Германия. В същото време Европейската комисия като че ли въобще не приема тази гледна точка. Аз изисквам отговор на този въпрос. Предложение 20 май ще стигне до 25. В 20-то предложение говорим за нова стратегия в високите технологии. А в обяснителния меморандум се говори за неплатежоспособността и за фалитите. Тоест, какво предлага комисията във връзка с ДДС? имаме огромни проблеми с събираемостта на ДДС и какво отново предлага комисията. Тоест, тук казвам, имаме различни ставки на ДДС в целия Европейския съюз. И тези ставки се определят от националните правителства. Правителството определя какво е добро за него и какво не за съответната държава. Аз не мога да съдя, но когато кажем ДДС от 20%, това е много висока ставка за някои държави. Но в крайна сметка си мисля, че е добре ставката за ДДС така или иначе да се определя от отделните правителства. Ще, сега ще спомена предложение 25, остан, за останалите ще говоря по-нататък. Тук става дума за услугите от общ интерес. И тук, като че ли всичко това се вкарва в един общ а, хомот. Казва се в предложението, че се отговаря на исканията на гражданите и на отделните държави да се предоставят услуги от общи интерес. Има много хора тук в тази комисия, които се притесняват за нивото на публичните услуги. Но в крайна сметка, дали ефективното предоставяне на публични услуги, на държавна помощ ще бъде подкопано от прилагането на европейското законодателство. Май в крайна сметка точно така ще стане. И най-вече искам да привлека вниманието на моите колеги социалисти и другите колеги от зелените, от тези, които се опасяват най-вече за услугите от общ характер да разгледат внимателно предложение 25. И искам да призова комисията да направят един изчерпателен опит, не като предния път при предната точка, да отговорят поне на някои от тези въпроси. Има ли други желаящи да се изкажат? Няма. В такъв случай даваме думата на представителя на комисията. Благодаря, Господин председател, аз съм Памела Брунта и съм ръководител на звеното, което отговаря за единия, акта за единия пазар. И такъв ли юнит има? Shall I start from the beginning? No, okay. So um, I would first of all uh, would like to uh, welcome the Искам да приветствам проекта от доклада който поставя акцент върху външните аспекти на единия пазар. Това е допълнение към доклада на господин Бозой от комисията ИМКО и призовава за засилване на усилията за борба с пиратството и фалшификатите, както и за повече прозрачност и симетрия в достъпа до обществени те поръчки на пазарите на трети страни. Искам също да се позова на казаното от колегата ми от Генерална дирекция по заедостта за клаузата за спазване на човешките права и за екологичните норми. Становището на комисията за сега е да не настояваме за задължителност на клаузата. Ние знаем, разбира се, и вашите съображения, какви са. Сега да премина към множеството въпроси, които бяха поставени от последният оратор. Ще се опитам да им отговоря. Първо по европейския патент. Искам да припомня, че сега търсим възможности за засилено сътрудничество при разработването на такъв патент. Европейската комисия представи много от елементите, които показват, че за да се създаде една рамка, която благоприятства научните изследвания, и това ме връща към вашия дебат по доклада за Съюза за иновациите, е необходимо фирмите да имат нужната защита и за гарантиране на конкурентоспособността, особено за малките и средни предприятия, ще бъде много по-ефтино, отколкото положението сега. Никой не е оспорвал това от страна на държавите членки. Разбира се, има и такива, които не приемат компромиса, който беше изготвен и предложен за обсъждане по време на Белгийското председателство. Това е ярък пример за това какво можем да направим в сътрудничество за иновациите. Сега за единия пазар за, услуги и услуги, за услуги и стоки, защо не прилагаме решението по къси де Дижон. Ние поставяме акцента върху цялостното прилагане от страна на държавите членки, след като сме постигнали договореност между трите европейски институции и накрая да имаме един пазар за услугите. Сега за обществените поръчки. Трябва да намерим бълната политика на обществените поръчки, за да може да се купува от най-добро качество при най-добра цена, но качество означава и а, да има достъп а, до екологосъобразни продукти, социални услуги. Т.е. тук нещата опират до това, до постигането на баланс между двете, а не до противопоставянето на тези два елемента. Мисля, че можем да направим нещо по-добро, но не трябва да подкопаваме ефективността на обществените поръчки. Относно консолидираната корпоративна данъчна основа, нито по ДДС не се предвижда по-нататъчна хармонизация на ставките. Това не е целта ни. Европейската комисия скоро ще излезе с предложение и ще поясни какво, какъв е проблема с консолидираната корпоративна данъчна основа за фирмите и какво ще струва това на фирмите на единния пазар. И накрая за услугите от общ економически интерес. Това, което правим, е да гарантираме прилагането на европейските правила да се осъществяват по начин, който позволява на всички да имат свободата, имам предвид местните органи, които да могат да възлагат услуги на частния сектор и да може да се прилага принципа за свободен избор, така че да могат да решават а, дали да възлагат поръчките на а, държавни или на частни фирми. Не бива да имате никакви опасения относно намеренията в това отношение, защото ние вървим в а, посоката, очертана от парламента за изясняване на въпросите, свързани с услугите от общ економически интерес. Председателят, искам да помоля някой от Еник Шадо, искам да помоля Еник Шадо да поеме председателското място, защото трябва да изляза. Давам думата сега отново на докладчика ни по становище. Благодаря на всички колеги за тяхното участие, за техния принос. Искам, че всички искат да оставят отпечатъка на своята партия върху а, този а, въпрос. Аз съм представител на а, Социалистическата партия, така че аз искам също да оставя такъв отпечатък но ние предоставяме само становище за водещата комисия ИМКО. Има ограничено място, така че не знаем какво ще бъде възприето и какво не. Това, което е важно за нас, за социалистите, социалните аспекти са от особена важност. Не мисля, че липсва критика но това е становище, така че ние не можем да навлезем по същество по всички е, елементи, но това не означава, че не можем да представяме предложения за изменения, за да се подобрят нещата. И в отговор на общата критика, която беше отправена, оказването на помощ за единния пазар и начин да излезем от кризата. За това ние искаме да подкрепим тези предложения. Ние не искаме да спъваме предприятията. Ние считаме, че им помагаме по-скоро да излязат от кризата чрез прилагането на модел на единия пазар. Но така или иначе, аз съм напълно отворена за вашите предложения. Разбира се, това е в общ интерес. Председателят, благодаря, госпожо Андрес Барея. Крайният срок за представяне на изменения е 14 февруари. Сега преминаваме към седма точка от дневния ред. Споразумение за партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и Ирак. Нашия колега Емилио е докладчик по становище. Това е първа размяна на мнения. Давам думата на Емилио. Благодаря ви много, господин председателю. Преди да излезе председателя Морейра, исках да кажа нещо, но мисля, че вие също ще бъдете толкова ефикасен като председателстваш, колкото и него. Господин Морейра е вдъхновение за всички нас, не само за граф Дартмут, разбира се. С цялото ми уважение искам да привлека вниманието върху текста, за който ще говоря сега. Може би това не е важното становище, което сме изготвили някога в нашата комисия, но целта и съдържанието на доклада е от особена важност, тъй като става дума за една страна, за Ирак, и както знаете, това предизвиква известни асоциации. Затова няма да се спирам подробно на положението в Ирак като такова, но бих желал да кажа, че за да имаме успех в сферата на търговските, економически, политически отношения с Ирак, тази страна се нуждае от стабилност. Това е наложително. Без стабилност няма да има реална търговия, няма да има инвестиции и отношенията между Ирак и Европейския съюз ще бъдат затруднени и могат да стигнат до застой. Затова е, искам да подчертая, че отношенията между Европейския съюз и Ирак сега вървят интензивно. Нещата са различни от преди няколко години. И тук имам предвид периода след 2003 година. Единственото присъствие в Ирак тогава беше от страна на Северна Америка. Сега нещата малко се промениха и основните промени се състоят в следното. Имаме споразумение за партньорство и сътрудничество, което обсъждаме днес. На следващо място имаме меморандум за разбирателство между иракското правителство и Европейския съюз. Става дума за енергийната е, сектор. И третият стълб е, се отнася до финансовата подкрепа от Европейския съюз през последните години. Ако имам правилно данните, между 2003 до сега са предоставени 2,3 милиарда евро. Важно е да си припомним, че е, това партньорство и или по-скоро това споразумение за търговия и сътрудничество бе най-важната връзка между двете страни. Много важно е както сферата на политиката, така и сферата на економиката. Преговорите започнаха през ноември 2006 и приключиха през ноември 2009. Надяваме се, че ратификацията ще се осъществи през 2011 година, след като парламентът одобри споразумението. Такива са нашите надежди. Според мен основните въпроси, свързани с това споразумение, са следните. На първо място, Като имаме предвид положението в Ирак, освен на търговията, трябва да имаме предвид и политическия диалог и въпросите на сигурността. В подобно споразумение, както знаете, е много важно да заложим клаузата за спазване на правата на човека. Освен това, в споразумението имаме въпроси, свързани с е, енергетиката, правосъдието, инвестициите и прочие. Необходимо е да са налице нужните механизми, за да преминем към ефективно прилагане на споразумението. Сега няколко думи за въпросите, свързани с търговията. Както ви е известно, Ирак не е член на СТО и няма такава възможност към момента. Въпреки това, Европейския съюз счита, че докато Ирак не стане член на СТО, това споразумение ще прилага въпреки това нормите, договорени в рамките на СТО. Ако искаме Ирак да постигне напредък и да се доближи до възможност да бъде пълноправен член на международната общност до световните пазари, до членство в СТО, ние трябва да използваме нормите на СТО още на този етап. Това е осигурява също механизъм за уреждане на спорове. Това е предвидено споразумението. Има няколко преференциални компонента, свързани с услугите, обществените услуги и инвестициите. Сега няколко бележки относно целите на споразумението, което обсъждаме днес. Както казах в началото, най-вече ние фокусираме върху стабилността. Нужна е стабилност в Ирак. Без такава не е възможно да имаме реална търговия или пък е, отношения, свързани с инвестиции в е, Ирак. Това споразумение насърчава институционални, социално-економически реформи, които вече са в ход в Ирак е, и се радвам да отбележа този факт. Освен това, следва да, помним, че споразумение от този вид трябва да допринася за подобряване на социално-економическото състояние за иракчаните. Имаме също двустранен обмен съгласно споразуменията на СТО, независимо, че Ирак не членува в СТО. Все още. От само себе си се разбира, че подобни споразумения и то са страни като Ирак, правната сигурност, прилагането на законодателството са от особена важност. Необходимо е да имаме прозрачност и предсказуемост. Предсказуемостта е необходима, за да може търговията, инвестициите да се реализира по надлежен начин. Що се отнася до меморандума за разбирателство по енергетиката, това е инструмент, който има важна политическа значимост, но няма достатъчна правна стойност все още. Тези правни инструменти ще бъдат на лице, след като се ратифицира споразумението за партньорство и сътрудничество, което обсъждаме сега. Това беше като начало. Ако, разбира се, някой иска да направи коментар, е добре дошъл. Благодаря ви, господин председателю. Председателя, благодаря. Преди да открия а, дебата, с е, членовете на комисията, не Европейската комисия, бих искал да подчертая две неща и господин Мананда се спря и на тях. Първо, това споразумение има едно измерение на търговията, което може би е най-значимото измерение на споразумението. Но нашата комисия не, не може да има голям принос е, по споразумението и целият процес. Разбира се, ние имаме нашето важно място на масата на преговорите, но ще бъде полезно да разгледаме а, е, останалия принос, например, комисията промисленост, какъв принос ще има, защото а, е, значимостта на търговията а, в това споразумение безспорно отрежда значимо място на нашата комисия. И имам въпрос към комисията. Ще ви помоля да ми отговорите как според вас виждате ролята на парламента в този контекст. Така както разбирам, това споразумение първоначално се наричаше споразумение за партньорство и сътрудничество – което означава, че нашата комисия тогава може би щеше да играе по-значима роля. Е, самото наименование е, спомен, е споменено, което вече означава, че Комисията по външни отношения има много по-голяма роля при наблюдението на споразумението. Така че очаквам вашия отговор в този смисъл и ви молим да направите необходимото, за да може и нашата комисия да играе по-значима роля. И сега имате дума, колеги. Господин Тайвор. Благодаря. В уводните думи на докладчика и призова ви към стабилност – да, очевидно това е, е предварително условие. Тревожим се, че стабилността ще бъде подкопана от правителството, което в момента е, управлява държавата. Има и твърде малко легитимност. Даже всъщност ние не сме наясно дали има е, капацитета да води преговори по международни споразумения. Така че това е първият елемент на дискусията, която искам да повдигна на вашето внимание. Очаквам вашето мнение конкретно по този въпрос. Мислите ли, че иракчанските власти съзнават какво ще подпишат по отношение на вътрешна политика и инвестиции? Например, по отношение на а, онова, което ще се предостави на външните инвеститори изискванията при трансфера на технологиите и, и задълженията на инвеститорите да се погрижат за екологичния аспект на своя проект преди да напуснат страната. Това не са просто само едни економически въпроси. Това са въпроси свързани с глобалната сигурност и изграждането на мира в региона. И от гледна точка на самите иракчани, те имат нужда от собствено пространство в своята економическа политика. Благодаря, господин председател. Мистер Камбел. Господин Камбел. Благодаря. Искам да задам един-два въпроса. Фактът, че вървим към споразумение за партньорство и сътрудничество означава ли, че Европейския съюз всъщност признава новото правителство в Ирак? Очевидно, след историческите развития там. На второ място, големите кредитори на Садам Хесейн бяха французите и руснаците, които се противопоставиха на войната. Да, искам да, да зная дали в момента кредит от кредитно измерение Ирак е в добро положение, в смисъл дали са си изпълни, изпълнили задълженията и има ли доверие, така че можем ли да сключим споразумение с една страна, която не сме наясно как стои в кредит, кредитното доверие. Даниел. Ja, wir, wir diskutieren die Frage der äh, künftigen Handel. Говорим за въпроса на бъдещи търговски взаимоотношения с Ирак. Миналия мандат на парламента също водихме дебат по тази тема. Как комисията може да ни увери, че разнообразната и диверсифицирана економическа политика в Ирак ще може да получи полза всъщност от едно подобно споразумение. Вече приходите в Ирак са също един въпрос, който следва да се разгледа. Комисията има думата. Мисля, че господин Оливия дера Русия ще взема думата. Благодаря. Мисля, че докладчика направи едно много обстойно изложение и за мен остава само да добавя няколко аспекта и да отговоря на въпросите, които ми бяха зададени. Идеята, която е залегнала в това споразумение, е всъщност да ни даде възможност за изграждане на правна рамка, която е стабилна и обективна за търговия с Ирак. Освен това, е, опит за интегриране на основни правила и норми на СТО в споразумението, за да може да се гарантира стабилността и предвиждимостта на търговията преди приемането на страната в СТО. Иракската страна прие това, защото те приеха основните правила на СТО а именно за една на нация, отношение към нацията, митнически разпоредба, ограничения и така нататък. Всичко това са основни компоненти, свързани с основните нормативи на СТО. И това е едно постижение за Ирак, защото сам, самите либийци също вървят в тази посока. По отношение на преговорите – ние променихме малко нашия подход. Защото въпреки, че иракчаните изключително много държат да сключване на това споразумение, те не разполагат с законодателство, което да отговаря на тази възможност в митническата сфера, в обществените поръчки, в защитата на интелектуалната собственост, нито пък имат капацитет да се справят с предложеното им в рамките на преговорите. Така че ние много гъвкаво подходихме, посвалихме малко целите си, амбициите си и а, включихме в хода на преговорите различни а, клаузи за сближаване на позициите в а, връзка с възникналите потребности. Ако нещата вървят добре, разбира се, идеята е да се сключат в крайна сметка договори с партньори от страна на Европейския съюз по отношение изпълнението на обществени поръчки. И иракчанската страна разбира напълно с какво се ангажира, когато става въпрос за сектора услуги, например. Имаше клауза, която, по смисъла на която, когато те развият своето законодателство, ще бъдат в състояние вече след това да модифицират своите ангажименти. Що се отнася до поставените от вас въпроса? Диверсификацията на иракчанската економика – това е една от основните цели на споразумението. Споразуменията за визовия режим. Има ясно уточнение условия, които дадат възможност е, на европейски национални оператори да работят именно в областта на диверсифициране на економиката. Резултата от този процес зависи от е, изпълнението на вътрешната политика – Например, имахме подобни успехи в Алжир. И това е рамково споразумение, в никакъв случай не целящо да замести националните политика, законодателства или институции. Следващия въпрос. Можем ли да сключим споразумение с страни, където има съмнение относно кредита им и доверието? Разгледахме с услугите, европейските компании, които е, със, създават свои клонове там. Е, изключително важен е този факт, защото смисъла на клаузата, която се е, сключва, те ще имат своите гаранции. И мисля, че на този етап, мисля, че това бих могъл да кажа по отношение на търговски аспект на споразумението. Що се отнася до партньорството и сътрудничество и този компонент? Ролята на парламента в споразумението мога да кажа следното. Е, заглавието бе прието след като водещия преговарящ е, стигна до това заключение, че именно това заглавие отразява по-добре нашите политически ангажименти, които стават по-широки, отколкото бяха в първоначално. Искахме да а, насочим вниманието върху признаването и едно по-широко споразумение от планираното в началото. Благодаря, господин председателю. Е, е. Много благодаря. Господин Менендес. Много благодаря, господин председател. Мисля, че представителят на Европейската комисия отговори на някои от въпросите или поне на коментарите, които бяха направени от колегите присъстващи в залата. Комисията обаче не отговори или може би по-скоро вие не сте човекът, който трябва да отговори на а, този въпрос. Но вие не отговорихте на коментара на господин Жадор по отношение на ролята на Комисията по външна търговия в този процес. Също така не получихме ясен отговор по отношение на това какво се очаква от нас да правим като комисия по отношение на този процес. Това е моят коментар, господин председател, че Европейската комисия отговори на някои от въпросите, но не отговори на онова, което вие споменахте в началото, а именно редуцираната роля на комисията комисията Инта и е точно каква е нашата роля в този процес. Поред мен е, това е един много важен въпрос, който трябва да получи своя отговор колегата Тейлър. А, сега, в отговор на това, което вие казахте, мога да отговоря следното. До някъде е вярно, че иракското правителство няма пълен контрол или достатъчен контрол върху ситуацията в страната, но е сключено споразумение между правителството на Ирак и Европейския съюз. Не мога да коментирам легитимността на иракското правителство. Не смятам, че това е нашата работа, на работата на тази комисия да се произнася по легитимността. Но в крайна сметка съществува това, тази, този договор. Иракското правителство играе своята роля. Комисията Инта представлява Европейския съюз по отношение на сключването на това търговско споразумение. Аз мога да кажа, че съм малко по-оптимистично настроен от колегата, който каза, че в крайна сметка Ирак няма да може да се справи с ангажиментите, които поема чрез това споразумение. Аз съм убеден, че те осъзнават какви ангажименти поемат. Господин Кампол, Да, споделям мнението, че Европейския съюз трябва да признае правителството, защото не могат да се водят е, преговори с е, страни, които не са признати правно преди това. Но, откровено казано, не мога да дам отговор във връзка с, с въпроса по доверието. Това е въпрос, на който не мога да отговоря. И господин Каспари, мисля, че комисията отговори до някъде на вашия въпрос. А, не споменах това в началото, тъй като не исках да говоря дълго. Но 99,9% от вноса от Ирак в Европейския съюз представлява нефт, нефтени продукти. И наистина диверсификацията би била един добър избор. А, както казах, на ваше разположение съм, ако имате въпроси или коментари, официални или неофициални, ако също така имате изменения, моля да ги внесете. И следващия път се надявам да постигнем нещо повече от една обмяна на мнение. Председателят, благодаря. Да, наистина. Ще обсъдим този въпрос и по време на заседанието на координаторите. Според мен по този начин е най-добре да подходим към този въпрос във връзка с поразумението за партньорство и сътрудничество. Сега, нещо, което трябва да кажа, ще бъде готово готов проект от доклада на 3 март. Ще имате 24 часа за внасянето на изменения и след това доклада ще се гласува на 16 март, така че сроковете наистина са много кратки. Сега минаваме към точка 8 от дневния ред. Развитие във връзка с поразуменията за свободна търговия между Корея и САЩ отложихме гласуването не по предпазната клауза, но по споразумението до днешния ден, за да дадем време и възможност на отделните политически групи да разгледат въпросите, свързани с политиките на Корея и всички въпроси, свързани с измененията в климата. Също така са важни и въпросите в областта на поставането на тавани за въглеродни емисии в автомобилния сектор. Предполагам, че политическите групи вече са разгледали тези въпроси. Какво планираме, за днес? Да изслушаме Европейската комисия, да чуем техния анализ по отношение на корейската политика във връзка с въглеродните емисии от автомобилния сектор. Също така е важно да чуем и техния анализ във връзка с поразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Корея. След това ще проведем дебати с отделните докладчици. Господин Бесеро, имате думата. Благодаря, господин председател. Няма да ви отнемам много време, няма да говоря дълго тъй като искам да изтъкна само две неща. Наистина, на първо място искам да кажа, че това досие е във връзка с работата по а, споразумението между Европейския съюз и Корея беше изключително, изключително важна. И а, се надяваме комисията да представи категорично своето мнение по отношение на споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Корея. Искаме също така да чуем и оценка от страна на Европейската комисия. На първо място законодателството, което ще приеме Корея във връзка с въглеродните емисии. И на второ място допълнителните споразумения между Корея и Съединените щати във връзка с някои допълнения на тяхното споразумение за свободна търговия. Миналата седмица проведохме техническа конференция, на която отговорихме на редица въпроси, поставени от държавите членки. И сега, разбира се, бих отговорил с удоволствие на въпросите, които има, имат членовете на нашата комисия. Трябва да изтъкна, че се постигнаха две важни цели. На първо място Промените, които бяха съобщени от страна на корейското правителство в връзка с законодателството по отношение на околната среда, сега тук става дума за поставянето на тавани за въглеродните емисии. В началото а, бяха направени коментари, че изискванията на Европейския съюз поставят прекалено голяма тежест. Сега тези съмнения са разсеяни, защото при споразумението и преговорите са взети отделните компоненти предвид. Така че наистина можем да предоставим тази информация на нашата комисия. Ще отговоря на въпроси по-подробно, стигате да ми бъдат поставени. На второ място Постигнахме тези цели по такъв начин, че по никакъв начин не бяха понижени ангажиментите от страна на Корея във връзка с намаляването на въглеродните емисии. Ние наистина се опитахме да постигнем именно тази цел, да не компрометираме целите, които сме си поставили по отношение на въглеродните емисии. По време на техническата среща ние получихме уверения именно в тази насока. Законодателството, което се предлага от корейското правителство, представя по много добър начин всички съмнения и тревоги и взела предвид всички безпокойства от страна на Европейския съюз, така че да се сложи край на всички въпроси, които можеха да доведат до някакъв разнобой в нашите мнения. На второ място, това, което споменах, допълнителните споразумения между Корея и Съединените щати, които бяха сключени през декември месец, като допълнение на споразумението за свободната търговия. Искам да подчертая, че оценката, която беше направена от Европейската комисия, е, че това допълнително споразумение по никакъв начин а, няма да подкопае а, конкурентоспособността на европейските производители и износители в Корея. На първо място, тук имаме една предпазна клауза, която се налага във връзка с автомобилния сектор. Това, което мога да кажа е, че тази предпазна клауза няма да постави американските производители на автомобили в по-изгодна позиция спрямо европейските производители. Нашият, нашият извод е, че допълнителното споразумение няма да постави европейските износители в по-неизгодна позиция. А, имахме работна група по автомобилния сектор а, в връзка с, а, с споразумението за свободна търговия и ние наистина установихме, че европейските производители няма да останат с накърнена конкурентоспособност. Наистина се надявам днес, че комисията ще вземе категорична позиция по този въпрос и ние ще продължим да работим и нататък в същата посока. Благодаря. Merci. Euh, благодаря. Колегата Робърт, който е добре запознат с това споразумение за свободна търговия и който е докладчик, ще може да направи отговор, въпреки че не слуша цялото изказване. Съжалявам, че малко закъснях. Имахме малка проблем в Англия, който се дължеше на лошо време и закъснял полет в случая. Аз не чух изцяло какво каза Игнасио, но знаем, че всички бяхме сериозно обезпекоени от емисиите на CO2 на автомобилите. В документацията, с която разполагахме на срещата миналата седмица, много добре обяснихте нещата и аз съм доста удовлетворен от постигнатия резултат. Това е един от тези случаи, в които парламентът, благодарение на Елвару по въпроса за предпазната клауза, съумяват да постигнат разрешаване на проблемите, а не разчита изцяло на Европейската комисия. Знаете обаче, че и комисията, и съвета свършиха отлична работа. Аз лично нямам никакъв проблем. Сега бихме искали да прокараме този а, документ. Вероятно ще има и такива, които няма да а, гласуват а, за споразумението за свободна търговия с а, а, Корея. Тази сутрин в 6 часа сутринта по една от нашите национални телевизии имаше дискусия по споразуменията за свободна търговия. И имаше експерти, които казаха, че това специално споразумение е много добре и че ще допринесе за благоденствието на Европейския съюз. Поне за, ам, за пръв път, може би, според медиите в ам, Великобритания сме свършили нещо както трябва. Отново искам да се извиня за закъснението. Председателят. Благодаря. Сега искам да дам думата на колегата Павло Салба, който замества екипа от Барселона, но без особен успех. Искам да благодаря на господин Бесеро за усърдната му работа, както и за това, че хвърли светлина по доста въпроси, които не бяха ясни. Когато гласувахме по предпазната класу... клауза, знаем, че нещата бяха доста а, щекотливи и затова искам да благодаря за свършената работа по тази клауза и по споразумението за свободна търговия, което ще гласуваме след малко. За мен всичко е ясно. Разбирам всичко, което е свързано с въпроса за емисиите на CO2, с изключение на един въпрос. Искам да получа пояснение. От 5 години, а, за 5 години автомобилостроителите в Европейския съюз трябва да се адаптират към 29 стандарта. Това ще струва нещо САЩ са договорили възможност да пласират на пазара 25 000 автомобила без да изпълняват тези стандарти, което означава, че ще имат едно допълнително конкурентно предимство. И така съм доста обезпокоен между основните споразумения на САЩ и на Европейския съюз. Може би да поясните този момент. Председателят, благодаря ви. Има ли някои от докладчиците в сянка, които биха желали да вземат отношение? Няма. Аз искам тогава да се изкажа от името на моята политическа група, групата на зелените. Разбирам, че Робърт може да използва Астен Мартин, който да отиде в Корея. Ние сме доста обезпокоени обаче, когато говорим за а, търговската стратегия на Европейския съюз. Европейския съюз а, отдавна не е изключвал споразумение за търговия и един от а, първите такива сега поставя под въпрос екологичната политика, въпреки че комисията твърди, че това не е така. Това е ужасно послание, което отправя Европейският съюз. Говорим за емисиите от CO2 от автомобилите, които изглежда получават по-голяма благосклонност благодарение на лобирането. Ако Европейския съюз допусне намаляване на амбициите в околната среда на, на Корея, какво ще стане по-нататък? ако тя дойде и поиска от нас да променим директивата си, например, за качеството на горивата, за да можем за да можем да работим с компанията Shell в Канада. Действително въпросите за околната среда са важни и Европейския съюз ще каже ли това, което казва за Корея? Това е от интереса за износа да се преразгледа споразуменията, свързани с опазване на околната среда. Според мен, ако това се допусне, ще бъде грешка. Европейския съюз сега изглежда приема по слаби изисквания за опазване на околната среда поради търговски съображения. Ето защо нашата група ще гласува против споразумението, тъй като това споразумение поставя под въпрос един от важните принципи на Европейския съюз, а именно да се даде превес на социалните и екологични норми над економическите съображения. Председателят не знае дали комисията желая да отговори на поставените въпроси. Сега конкретно по двата въпроса, поставени от Пабло Саба и от вас самия, относно стандартите за безопасност. Както каза Пабло Сарфа, ние преговаряме с Корея по отношение на 50-те най-важни стандарти след влизането на споразумението в сила, Корея да приеме тези изисквания, да гарантира пълна реципрочност. Тези стандарти бяха значими, що се отнася до разходите. Освен това, трябва да наблегнем на това, че това, което е безопасно за Европейския съюз, е безопасно и за Корея. Ще има известен период от време преди Корея да хармонизира законодателството си с европейското, всички тези стандарти, които бяха посочени от европейската индустрия, не са приоритетни и те не са свързани с съществени разходи за спазването им но има и официален ангажимент от страна на Корея, поети в споразумението, тези стандарти да не бъдат пречка пред достъпа до пазара. Ние бихме искали Корея, Корея да изпълни тези ангажименти. Ние сме поради тази причина доста сигурни, че в споразумението между САЩ и, е, с САЩ и Корея няма да а, има нещо, което да бъде а, в ущърп на конкурентоспособността на европейските производители и достъпа до тези пазари. Ние ще следим изпълнението на споразумението. По конкретния въпрос, който беше поставен от председателя, мога да ви уверя, че Европейската комисия ние работим тясно сътрудничество с колегата от Генерална дирекция околна среда и за това няма да допуснем занижаването на екологичните стандарти в, в Корея. Ние не искаме да компрометираме поетият от тях ангажимент за намаляване на емисиите на СО2, но ние искаме да гарантираме, че това няма да доведе до повече тежест, свързана с изпълнението на изискванията за европейските производители. Голяма част от ста беше прехвърлена на европейските производители, но ние не искаме прехвърлянето на тежестта да бъде твърде голяма, що се отнася до европейските износители. Ние сме готови да предоставим допълнителна информация по въпроса, но искам да ви уверя и сега, че а, това няма да компрометира поети опорен ангажимент за намаляване на емисиите на СО2. Трябва да има обаче а, равнопоставеност а, на корейските производители, които пласират продукцията си на местния пазар и износителите от Европейския съюз за Корея. Председателят, благодаря. Сега преминаваме към следваща тема, но преди това искам да кажа, че ще гласувам по тази точка в 5 часа днес. Преди това ще разгледаме важна тема, свързана с споразумението с Марокко и ще имаме обмен на мнение, след като изслушаме а, представители на Генерална дирекция а, предприятие и промишленост а, по предложението за създаването на ресурсен център на ИБО мрежата. Искам да помоля представителя на Европейската комисия, господин Сибер, да направи въведение в темата. Благодаря, господин председателю. Аз съм ръководител външни отношения в Генерална дирекция предприятие и промишленост. Европейските предприятия, малки и средни, наистина имат потенциал и само някои от тях е, е, имат експорт в е, други държави, поне това ни е, като информация нашето проучване. Е, разбираме защо те срещат по-големи затруднения в сравнение с е, големите предприятия. Преди дестина години а, създадахме именно а, един такъв център, който а, разглежда дейността на големите предприятия в трети страни. Не ги финансираме, но насърчаваме тяхната дейност. Каним ги два пъти е, годишно на срещи за разработване и развиване на тяхната мрежа от контакти имат изключително важен е, експертен опит е, във външните пазари, което е голям интерес за предприятията в Европейския съюз. Експертният опит на тези центрове са свързани с достъпа до трети пазари и съответно пречките за достъпа. Тези познания и информация са изключително полезни за всички предприятия и заинтересовани участници на външния пазар. Мрежата предлага да се създаде офис в Брюксел, който да я представлява. Ние като цяло подкрепяме именно тази изграждане на мрежи и събиране на опита и капацитета на различни подобни институции, за да няма конкуренция между тях, а да се предоставя е, информация за трети пазар, да се преодоляват пречките, да има гарантиран достъп за малките и средни е, предприятия в Европейския съюз, е, както на външните пазари, така и към базите данни, така и относно информацията за евентуалните пречки за подобен достъп. Е, такава мрежа от експертен опит е много важна цел. Някои от дейностите, които са предложени, е, са свързани с е, вероятно действия, които вече са субсидирани от съществуващи е, предприятия, стопанска дейност или европейски структури. Така че ние ще внимаваме много по отношение на финансирането. Това е една много конкурентна форма за финансиране на подобна дейност, когато вече има други подобни участници на пазара. Необходимо е следователно да се подходи внимателно. По отношение на исканото финансиране, можем да кажем, че европейско финансиране директно може да създаде прецедент по отношение изграждане на подобни структури в Европейския съюз. И накрая по отношение на текста в нашата дейност, комисията подготвя съобщение към парламента и съвета по отношение подкрепа малките и средни предприятия на Европейския съюз извън неговите територии, изграждане на стратегия за Европейския съюз и приоритетите за подкрепа за осъществяване на подобни действия. Съобщението ще бъде подложено на обществена консултация през месец март и след това може да бъде окончателно подготвено през лятото или септември. Съобщението ще се основава на проучването, което вече бе проведено – с помощта на Европейския парламент относно потенциала за развитието на интернационалния опит на малките и средни предприятия, а също така ще се основава и на опита по отношение изградения проект с участието и на парламента в офисите в Индия и Китай. След това съобщението ще предложи ясни принципи за допълняемост – преди изграждането на нови служби за оказване на подкрепа. Благодаря. Мерси, мерси euh, ces Много благодаря. Благодаря за предоставената информация. Разбира се, че ще имаме предвид всичко това, когато дискутираме бюджета, за да решим как да финансираме подобни инициативи. Благодаря ви още веднъж. Друг като че ли не желая думата, така че преди да върна председателството на Видал, искам да кажа, че следващата точка ще се разгледа при закрити е, врата. Така че е, само е, евродепутати могат да останат в залата и е, служители на секретарията съветници на партийните групи, асистенти на депутатите и правната служба.